favore, se prendete posto. Eh. Колеги, ако обичате, съднете по местата си. тук вече сме доста многобройни. нека да бъдем точни. И да започнем нашата среща. С голямо удоволствие искам да Приветствам а, господин Карл Бил, на тази, който идва за втори път в нашата а, комисия а, и който сега ще ни посвети за резултатите от съвета по външните работи на 7 и 8 декември. А, надявам се, че той ще обобщи откровенно резултатите от шведското председателство и е, от доста деликатната му задача е, Много се радваме, че в негово лице имаме човек, който е отворен към диалога на съвета по външни работи бяха обсъдени някои теми, по които ние смятаме да задълбочим дебата. Едната е темата за европейската интеграция на Западните Балкани, които напредват по към изпълнението на критериите. Харватска вече е, е на път да приключи преговорите. стои също проблема с бивша Югославска република Македония. където след отстраняване на проблема с името ще могат да бъдат започнати преговори. Знаем също, че има особени случаи, какъвто е случай с Босна и Херцеговина. Там има някои проблеми, обаче има и надежда за развитие им, деликатен проблем в съвета беше въпроса с присъединяването на Турция. като основното изискване на Европейския съюз е да се нормализират отношенията на Турция с Кипър. Друга важна тема беше мирния процес в Близкия изток. Беше, разбира се, подчертана необходимостта да се стигне до мир между две независими държави с определени граници. И гарантиране на сигурността позицията на на съвета беше, включваше статута на Иерусалим като, Иерусалим като столица на две държави в Мукър. Senz'altro sviluppata dai colleghi di fronte alle prime dichiarazioni del Dipartimento di Stato americano sulla, su Gerusalemme capitale. Sono dichiarazioni ancora embrionali, non sono definite, però c'è un, un quadro. Как съвет ще е, е, как съвет е реагиран именно на проблема за Иерусалим като столица. Друг проблем, който беше обсъден, беше ситуацията в Ирак и ролята на Европейския съюз там. Е, имаше и други теми, партньорството с Латинска Америка. сигурен съм, че е, всичко това ще бъде е, обсъдено сега на тази наша среща. Господин министър, благодаря ви за вашата акуратност, точност и Благодаря, господин председател. За мен е истинско удоволствие, че съм отново тук. За мен винаги е било удоволствие да се срещам с евродепутатите или тук, или в Страсбург по време на пленарните заседания, както и по време на индивидуалните срещи. Това беше много полезен принос за нашето председателство. Съветът се опита да въведе известна северна дисциплина при откриването на заседанията. Аз не считам, че постигнахме огромен успех, защото хората не се подават на този тип организация. Очевидно е необходимо да се поработи допълнително. Надяваме се, че Лисабонския договор ще помогне. Нека да кажа нещо накратко за това какво беше свършено по време на нашето председателство. Като искам да подчертая, че председателството ни още не е приключило. Ние ще продължим да отговаряме за общата външна политика и политика на сигурност до новогодишните звънчета. Но много неща могат да се случат междувременно. Спомните ли си когато избухна войната в Близкия изток по време на последните ам, а, дни на френското председателство, преди в навечерието на Нова година също. Така че това е факт и ние трябва да сме на штрек. През юли аз казах, че ние се намираме в изключително сложен и важен период, че сме изправени пред економическа криза, която се случва веднъж на едно поколение. Изправени сме пред климатични предизвикателства, които се случват веднъж на хиляда години. И това беше в основата на усилията на нашето председателство. Няма да се спирам на економическите и парични въпроси, но сигурно се спомняте, че аз бях разтревожен от това как ще се отразят тези въпроси върху политиката на сигурност. Има сериозни, но засегнати страни. Ние много внимателно наблюдаваме ситуацията и сме готови да окажем съдействие. като по този начин допринесохме за изграждане на доверието. По промените в климата ние се намираме на последната права преди срещата на най-високо ниво в рамките на конференцията в Копенхаген в края на следващата седмица. Аз ще бъда там в началото на следващата седмица, за да говоря на, за последиците за сигурността от промените в климата. Държавните и правителствени глави по време на вечерята също разгледаха този въпрос. Утре ще говорят за лидерската роля на Европейския съюз по климатичните проблеми. Ние сме умерено оптимистично настроени, че можем да постигнем решение. Може би няма да достигнем до всичко, което бихме искали, защото нещата не стават така. Но а, се надяваме, че ще постигнем важен ни постижения през едните дни и не бива да подценяваме това. През юли обсъдихме и някои други въпроси. Искам да спомена един от тези въпроси – разширяването. Тогава аз подчертах, че доверието към нас в света зависи от това, как можем да опазим мира и сигурността тук при нас, иначе нашата репутация ще пострада ако, тъй като останалия свят гледа на сигурността и мира тук а, като а, лакмусов тест. А. През юли аз също изразих а, тревога от ситуацията, пред която бяхме изправени с блокирането на процеса на разширяване, когато бъде спрян а, устрема, ние обикновено стигаме до застой, до осложняване на ситуацията. Ние съвсем не сме решили всички проблеми, остават много сериозни проблеми, аз ще се спра на някой от тях, но сега считам, че сме в много по-добра ситуация, отколкото преди няколко месеца. Присъединяването на Харватия върви напред. На последното заседание, което проведохме с тях, е, затворихме 8 глави, отворихме други 8, така че беше направен значителен пробив е, след е, блокирането, което настъпи в началото на нашето председателство с Черна гора. Също вървят процеса. Получихме молбата от страна на Албания вчера Черна гора представи отговорите на въпросника. Също Сърбия постигна напредък. Във вторник беше деблокиран процеса по постигане на споразумения с тях, така че до 6 месеца може да се финализира, ако нещата вървят добре. Въпроса за бивша Югославска република Македония също беше обсъден доста нашироко. широко. Съветът отчети положителната оценка на комисията и започнахме преговори с Македония. Към въпроса ще се върнем през едните месеци по време на Испанското председателство. Сега има по-положителна атмосфера в двустранните отношения между Гърция и Македония. Аз лично считам, че действително има положителна атмосфера, но също ако не се постигнат конкретни споразумения през идните месеци, ще се загуби, откри... загуби откритата се възможност и това няма да е в интерес на, на никой, както и за тези, които ще поемат штафетата на 31 декември. Босна е малко по-проблематичен случай, както знаете. Много време беше посветено за срещи с босненските лидери. Аз съм посещавал най-много тази страна през годината. Провел съм четири еднодневни заседания с босненските лидери в опит да се постигне споразумение с тях по някои минимални изисквания, за да могат да навлязат в следващия етап на процеса на присъединяване. Но а, предвид на обстоятелствата там, това е трудно. Заместник министър Штайнбер и аз бяхме там. Той също отделно е бил, както и аз съм бил отделно няколко пъти. Като цяло Ситуацията в Западните Балкани беше характеризирана преди месеца с блокаж. Сега тя се характеризира с предвижване напред, въпреки че не всички проблемни въпроси са решени. Далече сме още от това. Ако остана също в Юго-Источна Европа, трябва да кажа, че и Турция върви напред. Имаше дебат по въпроса в Страсбург при предишната пленарна сесия. Беше проведен такъв и в съвета. Той беше от много по-стратегически характер, отколкото преди. Турция отказва да изпълни протокола от Анкара, но ние се надяваме, че преговорите с... в Кипър ще продължат и ще бъде създадена нова ситуация в много отношения през едните месеци. Ние очакваме на 21 декември заседанието за присъединяване. Ние сме насърчени от предприятите мерки от Турция през последните месеци, подписването на протокола с Армения, както и демократичната инициатива, която е важна за правата на кюрдите, редица други регионални и международни инициативи бяха предприяти от правителството на Анкара. По присъединяването, молбата за членство на Исландия бих искал да спомена също. Тя беше представена на комисията. Исландия отговори на въпросника и очакваме комисията да докладва на съвета през едните няколко месеца. В заключението на съвета също казваме, че когато това стане, съвета ще а, разгледа въпроса, което означава, че ще се премини към започване на преговори за присъединяване. Важно е да подчертая, че всички тези партньорства и процес на присъединяване откриват нови перспективи. Повечето са свързани с Юго-Источна Европа, но Европа става по-активна и на север, което е от важна стратегическа значимост в по-дългосрочен план. Бяха определени насоките за арктическата политика, на Европейския съюз неодавна. По други въпроси, свързани с близкото обкръжение на Европейския съюз, там също имаше и успехи и неуспехи. Относно успехите, ние проведохме разширено заседание на Съюза за Средиземноморието в Истанбул, но това всъщност не се състоя, тъй като се оказа, че няма готовност не, нямаше желание от страна на министрите, което не доведе до реализиране на срещата Проведохме още пет министерски срещи в рамките на Съюза за Средиземноморието. Но този блокаж продължава и той е болезнен. Има също заседание на форума за гражданското общество. Той проведе заседание тук в Брюксел. Проведохме заседание и в рамките на източното партньорство. Много от вас е, знаете, че срещата се, понякога се свеждат е, до това. Идват министри, четат документи, които са му подготвили от чиновниците и се връщат обратно. Сигурно сте чували за това но шесте министри, представители на Европейския парламент изразиха идеи и ниво на ангажимент към развитие на източното партньорство, което надхвърли очакванията на много. Създадохме различни тематични платформи, водещи инициативи, разгледахме различни проблеми, след срещата във вторник ще бъде извършена допълнителна работа. Предложението за мандат за споразумение <clears throat> за асоцииране с трите кавказски републики вече са на масата. С Грузия имаме споразумение за облегчаване на визовия режим тази страна е от особена важност и се надявам, че ще е възможно да започнем преговори с Грузия през идните месеци. Ще започнем преговори с Молдова по споразумение за асоцииране след изборите там и след политическите промени е важно да посетим тази страна. Там аз я посетих. Ние постигнахме споразумение за започване на преговорите на 31 декември и същевременно ще започнем диалог за примахване на визите. С Украина проведохме среща на, на върха. Те ще проведат през януари президентски избори. Срещата беше много добра с президента Юченко, с министър-председателя Тимошенко, както и с лидера на опозицията, господин Янкович. Особено важна е срещата на министрите по енергетиката, която ще се състои на 30, 13 декември. Искрено се надявам, че ще можем да финализираме споразумението за присъединяването на Украина към Европейската енергийна общност. Това ще бъде от особена важност. Няма да навлизам в подробности за отношенията ни с Белорус. Беларус. Има доста вино, мога да кажа, там, но и доста война, вода, с която то е разводнено. Предстои още много работа. Стратегическия диалог с основните ни партньори в различни области. Позволете ми накратко да се спра и на тях. Разбира се, отношенията с Съединените щати са от особено значение – и ние можем да го наречем звездно това отношение. Нищо друго не бих е, е, могъл да кажа е, отношение с администрацията на Обама през последните месеци. На 3 ноември имахме среща на върха. Три дни доста интензивен диалог на различни равнища по множество въпроси. С другите ни партньори, с нововъзникващите сили – е, така би ги нарекал, на един все повече и повече многополюсен свят. Срещата на най-високо равнище в Южна Африка на 11 септември, срещата с Бразилия на 6 октомври, срещата с Индия на 6 ноември, с Русия на 11 ноември, с Китай на 30 ноември и, както тук що казах, срещата ни с Украина. Основно внимание на всички тези срещи бе изменението на климата и подготовката за срещата в Копенхаген. Ние определено сме водещата сила в световната зелена дипломация през последните седмици и аз не смятам, че можем да постигнем 100% от това, към което се стремим в Копенхаген. И все пак не може да има съмнение, че ние от Европа придвижихме въпроса за изменението на климата значително напред. В дългосрочен план, според мен, от особено значение е изграждането на стратегическо партньорство именно с новите световни сили. Много добри бяха разговорите с Бразилия, с Индия, обещаващи с Китай. Позволете ми също така, що се отнася до Азия, да кажа, че имах щастието да посетя Джакарта и да подпиша споразумение за партньорство и сътрудничество с Индонезия. Четвърт милиард души население. Страна, която има все по-голяма значимост по множество въпроси. Сключихме и споразумение за свободна търговия. Това беше задачата ни максимум, що се отнася в случая вече до Южна Корея. И разбира се, от самото начало беше ясно, че ще трябва да се занимаем с ролята на Европа в различните кризисни райони от Палестина до Пунджаб. И тук насочеността, разбира се, в значителна степен бе към Афганистан. Когато се е, срещнахме през е, юли, предстояха президентските избори от 20 август. Всички знаехме, че това ще бъде един много сложен процес. И аз очаквах значителна част от времето си да посветя на този въпрос. Оказа се, че той е още по-труден. И още повече време трябваше да му отделим. Опитвайки се да маневрираме, да, да лавираме след това е, знаете какво се случи с независимата избирателна комисия, е, на месата на европейските наблюдатели. Възползвам се тук от възможността да благодаря господин Берман, който пое е, работата. И по-нататък, след стъпването в длъжност на господин Карзай, различните международни усилия, които следваше да бъдат съгласувани, също ни отнеха значително време и усилия. В рамките на, на този контекст значително време отделихме на разработването на комплексен план за действие на Европейския съюз. Сега вече, мисля, всички вземат зададено, не на последно, не на последно място от военните, че въпросът за Афганистан не е на първо място военен въпрос. В Афганистан можем да постигнем успех само ако се ангажираме политически, економически, граждански – наравно, най-малко наравно своения ни ангажимент. И разбира се, тук усилията най-вече са от страна на Съединените щати, но и от страна на Европейския съюз. И толкова по-важно е от своя страна, от страна на Европейския съюз, да засилим политико-гражданския елемент. И в това отношение сме водеща сила. И, и по-настоящем вече текат разговори за координирането на гражданско-политическите инициативи в Афганистан. И тук една от задачите, е, която следва да решим и е, съветът е, взе решение и възложи на Катрин Аштън да се определи един единствен европейски представител на терена в Афганистан. По-настоящем са няколко. И не е лошо си вършат работата хората, но тук хоровото пеене не е непременно най-доброто решение. И, то, и това ще се случи, смисъл. Единният ни глас, единото ни присъствие в Афганистан ще се състои. Близки изток, разбира се, господин председателят тук подхвана този въпрос – е, една непрекъсната грижа на председателството, можем да разделим нещата на две фази по време на шведското председателство. Първите няколко месеца. Е, по това време, мисля, можем да кажем, че работният ни е, режим бе по-скоро поддържащ подкрепяхме усилията на, на представители на Съединените щати Мичел, на, на администрацията на президента Обама. Ние се от, отнасяхме много благосклонно към позицията на американската страна. Не виждахме за себе си кой знае каква водеща роля. Просто е, обслужвахме усилията на САЩ. Втората фаза бе по-различна, понеже ние бяхме остро загрижени от липсата на напредък, от застоя, който се наблюдаваше и е, сметнахме, че е необходимо да заговорим на, с по-силен глас в рамките на близкоисточния процес. Много важни заключения на съвета за Близкия изток бяха прияти в вторник. И каквито и да са коментарите, едно е важно. Те са значими представят солидна основа за предстоящите действия на Европейския съюз. И дебата, който заключенията породиха в региона, в Близкия изток, сам по себе си свидетелства за значимостта на нашия глас, на позицията на Европейския съюз, колкото изненадващо да е това за някой, бих казал, изненадата бе приятна. Така че има сериозни възможности да придвижим напред своята позиция, да се ангажираме е, солидно. И още утре в Брюксел ще заседава тройката от една страна, с палестинската администрация от друга. Ще се опитаме да насрочим дата за среща с тройката и Израел. За сега все още <coughs> неизвестна датата. В същата връзка позволете ми да се спра на още нещо, което ни отне е, значителни усилия с, не бих казала, равен успех. Става въпрос за Иран, естествено. Ние бяхме категорични, изразявайки загрижеността си относно правата на човека е, в страната и значителното влушаване на положението през последните дни. В това отношение е, трябваше да, да, да, да водим нещо като помирително усилие след президентските е, избори. Множество разговори с иранския външен министр са имал по този въпрос и разбира се, не ще е и дума ядрения въпрос е, като част от двоякия подход и държавните и правителствените ръководители – ще приема декларация по въпроса, изготвена от съвета на външните министри във вторник. Хондурас, по-нататък, е, все така е повод за загриженост. Възползвам се от възможността да благодаря на испанското правителство в рамките на тройката за положените от испанската страна усилия от името на председателството. Във вторник приехме стратегия на Европейския съюз за африканския рок – която ще направлява усилията ни през едните години, тъй е, е, месеци и години. И същото мога да кажа е, и за Арктика. Много неща съм пропуснал, сигурно, но е, е, нека се спра на още един основен въпрос за шведското председателство, а именно прокарването на Лисабонския договор до влизането му в сила. Много ни помогнаха гласоподавателите от Република Ирландия, но дори и след тяхното да, знаете, нещата не тръгнаха кой знае колко плавно в друга една страна, тъй че договорът най-сетне да бъде ратифициран от абсолютно всички. И свързаните с този въпрос редица други Лисабонският договор, разбира се, вече е в сила от 1 декември. В момента сме в преходен период по отношение на различните формати на съвета, макар че това е една полупреходна фаза. преди имахме ГАЕРК, съвета по общите въпроси и външните работи. В понеделник и във вторник ги разделихме на външни работи и общи въпроси. Общите въпроси ще бъдат председателствани от ротационното председателство, а аз ще предам на 31 декември на Катрин Аштан съвета по външните работи. Ние привлякохме Катрин Аштан вече, поканиха да участва в разискванията на съвета в понеделник, особено по въпроса за разширяването. И както в понеделник вечерта, така и във вторник, Катрин Аштън участва пълноценно в работата на съвета по външните работи. През е, идните няколко месеца от особено значение ще бъде е, работата на службата за външни действия. През е, последните дни на октомври съветът прие доклад на председателството, съдържащ насоки за създаването на Европейската външнополитическа служба. Разбира се, въпросът ще бъде предмет на по-нататъчни разговори е, с държавите членки и е, на непрекъснати усилия тук в Брюксел, така че Лисабонския договор наистина да заработи. Това са е, някои от въпросите на дневен ред за нас през изминалите 6 месеца, господин председател. Е, позволете ми отново да подчертая онова, с което започнах. Да ръководиш външната политика на Европейския съюз е да бъдеш на штрек всеки ден и всеки час. Понеже светът се движи бързо и представя повече предизвикателства, по-опасен е вероятно светът, отколкото бе преди няколко години. Ние ще носим своята част от товара и до 31 декември и ще използваме оставащото време, за да осигурим колкото се може по-плавен преход към новата институционална уредба и ролята на Катрин Аштън в нея. Отношенията ни са отлични и аз съм е, убеден, че преходът ще бъде плавен и ще доведе до една по-активна и по-съгласувана външно-политическа функция на Съюза. Благодаря. Грация, сеньор министр. Благодаря, господин министр. А, много сме благодарни за времето, което отделихте да ни представите така подробно резултатите от шесткото председателство. Много сме ви благодарни. Сега откривам дебата. както винаги, предварително искам да кажа да спазвате е, времето за изказване. Господин Северин. Знам от собствен опит, е, господин министр, че външните министри могат е, да бъдат или много е, скучни, или да предизвикват спорове. Аз се радвам, че вие не бяхте отекчителен. Поздравявам ви за свършеното по време на шведското председателство. Радвам се, че в повечето случаи имахме съвпадение на вижданията. Бих искал само да кажа, че се надявам, че след края на шведското председателство вашата страна и вие самия ще запазите същият интерес към това европейския процес да получи нов тласък. Сега по по-конкретните въпроси. Действително е важно съветът да че съветът стигна до заключение по Близкия изток. Ние искахме съвета да говори с един глас и най-после това се случи. Въпросът ми се отнася до факта, че част от основните проблеми само са засегнати в тези заключения и не се засяга въпроса за изграждането на селища и за сигурността. Следващия ми въпрос е какво ще бъде посланието на шведското председателство към бъдещите председателства и към постоянния председател на съвета? И какво ще завещаете с оглед на една по-строга политика спрямо Иран? Господин Вайгъл за една минута. Poskušal nekaj besed po slovensko, zato ker bom poskušal strniti dve temi. E, najprej, gospod Bilt, jaz se vam zahvaljujem za drugi del vaš. А, господин Билт, благодаря ви много. за вашето встъпително слово. Вие се умяхте да подчертаете е, няколко неща и да дадете тласък на въпроси, които е, бяха в застой. Радвам се, че разгледахте въпроса за Иерусалим и започнахте преговори, които бяха стъпка напред. Но решението все още е далеч. Въпросът ми е как можем да убедим Израел, че Европейският съюз не гледа с лошо око на тях и че сътрудничеството с Европейския съюз може да бъде от полза за Израел. Защото те се отнесоха а, негативно към нашето предложение. И вторият ми въпрос е свързан с Босна и Херцеговина. Изглежда, че е настъпил момента да се създаде нова контактна група в Босна и Херцеговина, която да помогне за изход от сегашната безисходица по конституционалните въпроси. Вашият опит там, доколкото си спомням, беше доста а, мъчителен. Господин Вайло, казва председателя. Извинявайте, но като нарушавате времето си, взимате от времето на колегите. Thank you. Е, thank you, minister, for... Благодаря. Благодаря, господин министър, за обзора, който направихте по различните въпроси от външната политика, но всяка къща си има правила и от името на групата на зелените искам да изразя нашата тревога под формата на няколко въпроса, на които ние имаме свои отговори. Защо отново отлагате започването на преговори с Македония? И искам а, да а, забележите, че аз не използвам термина бивша Югославска република преди Македония. Какво трябва да направи а, съвета, ако не бъдат изпълнени исканията към а, Сърбия от страна на Международния съд? Дали Сърбия не трябва да проявява по-голяма сговорчивост относно, относно институциите в Косово. Последните решения в а, а, ГАЕР дали а, не означава, че би трябвало да се премини към либерализиране на визите за Прищина. Благодаря. Следващият оратор. Господин председател, господин министър. Аз слушах с огромен интерес това, което казахте и изпитвам дълбоко уважение към вашата работа, особено през последните месеци. Искам да ви поздравя за това, което постигнахте до тук. Имам два конкретни въпроса. Първият се отнася за източното партньорство. Вие подчертахте това като успех. Вие говорихте много положително и много красноречиво. Аз не разполагам с време, за да споря с вас, но бих казал, че този проект не върви толкова гладко и не е толкова успешен, както казвате. Бихте ли ни дали не дипломатична критична оценка на този проект? Ще се радвам много, ако направите такова откровено изявление. Аз вярвам в този проект, но мисля, че вашата оценка беше малко изкуствено оптимистична. И в конкретния ми въпрос. Мога ли да ви попитам за личното ви мнение? Какво е личното ви мнение за гражданската роля на Европейския съюз в Афганистан? В какви дейности според вас трябва да участва Европейския съюз там? Благодаря, господин Ковал. Хаджи Джорджо, за минута и половина. Имате думата. Allora, eh, l'onorevole Claes а, не е в залата. Господин Клаес. Meneer de voorzitter, meneer ik zal... Благодаря. Господин министър, имам няколко въпроса по отношение на Турция. Вие окачествихте е, тази държава като държава от Юго-Источна Европа. Е, и Казахте, че ако Турция не спазва своите задължения в рамките на Митническия съюз и а, отказва да признае а, държави членки от съюза. neemt de raad in over het nieuwe buitenlandse beleid van Turkije. Dat... Uh, и uh, какво да кажем за опитите на Турция да се сближи с Сирия, с Иран и е, проявите на антиевропейска и настроение в водещите е, лидери. Знаете какви е, заявления прави премиер Ердоган по отношение на ядрената програма на Иран, например. Той заяви, че западните държави, които протестират срещу ядрената програма на Иран са лицемерни, защото самите те имат ядрени програми. Мисля, че такива заявления би трябвало да ни безпокоят и бих искал да знам как е пози... каква е позицията на... Е, е, Благодаря. Господин Клас. А, сега думата има господин Талер, минута и половина. Искрено честитам за импресивно листо активности. Господин министр, най-искрени поздравления за този впечатляващ списък от постижения от последните пет месеца. Искам да ви благодаря за приноса ви за разрешаване на проблема между Словения и Харватия. Мисля, че вие направихте всичко по силите ви, за да предвижите въпроса напред. И аз имам един въпрос. Като оставим на страна а, Гърция и Кипър, имаше ли някой друг, който да е против а, започването а, на преговори с страна кандидатка, която има този статут вече от 4 години и ако е имало, какви са били аргументите им? На следващо място, дали по време на дискусиите е, се разгледа въпроса за подобряване на сигурността и мира в е, региона. Знаем е, колко уязвим е този регион от Европа, от близката история. Затова ние трябва да гарантираме нужното ниво на мир и стабилност в региона. Благодаря, господин Талер. С това приключваме първия кръг е, въпроси. Давам думата на министъра за неговите отговори, след което ще преминем към втория и трети кръг от въпроси. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа депутати. Не съм сигурен, че ще мога да отговоря на абсолютно всички въпроси, но във всеки случай ще опитам. Благодаря ви най-напред, господин Северин, за това, че оценихте моето изказване като не скучно. Е, бих бил крайно разочарован, ако е, доскочавам на хората, но от друга страна, при това е, на човек се налага да бъде спорен и да поражда спорове. Аз съм е, убеден, че само е, като се впусне в дебат, нерядко човек може да постигне решение и е, мога да ви обещая, че до края на нашето председателство съвсем няма да бъда скучен. Нека започнем с Близкия изток. Бяха зададени въпроси най-вече във връзка с Ерусалим. Мисля, че обясних различните фази, през които мина е, е, работата ни по време на шведското председателство е, по този въпрос. Не мога да не дам дължимото на господин Хавиер Солана. Нашият представител бе постоянно в региона. Господин Солана активно работи от Брюксел. Бяха установени солидни контакти с всички заинтересовани страни. От съществено значение е сега да се стигне до преки избори. И тази задача се оказа малко по-трудна, отколкото си представяха мнозина. Първо една от самите прояви неохота, сега другата пък. Аз искрено се надявам, много важната декларация, която приехме във вторник, да потикне процеса към преки преговори. Не, че ще стане утре, но съм доста уверен, че един ден, когато се пише историята на периода, нашата декларация от вторник е, ще бъде оценена като един от крайъгълните камъни. Много важни неща, разбира се, трябва да бъдат на масата на преговорите и аз е, <clears throat> в е, вторник казах, че е, разговорите не могат да се влачат до край, понеже въпросите са известни. За да се стигне до решение с две държави. Това е единственото решение, което е възможно. Много внимание бе отделено на селищата, Израел прави някои е, положителни неща, мораториума от негова страна върху изграждането на нови селища. И ние отбелязохме това положително. И е, разбира се, Ерусалим бе в, в центъра на вниманието ни през последните месеци. Следва да имаме предвид, че при преговорите ще трябва да се стигне до очертаване на границите. И ние ясно заявяваме, че границите трябва да бъдат онези, които действаха преди 1967 година, в това число и за Ерусалим. И въпросът за границата, когато бъде решен, ще доведе и е, до решение на въпроса за селищата, с изключение на Ерусалим. Нали, Ерусалим е в сърцевината на конфликта. Е, един от въпросите, поради което е важно от самото начало ясно да, да определим позицията си. По-ясно, струва ми се, го сторихме от е, някои други. Според мен, човек не бива да бъде стеснителен, когато изразява становището си по такъв е, сериозен въпрос. Според нас, решение не може да има, без да се реши въпроса за Ерусалим. Разбира се, има много други трудни въпроси, не така трудни, вероятно, но все пак трудни, за бежанците, за сигурността в региона. Не сме заявявали позицията си по всеки от тези въпроси, но е, мисля, че в текста на декларацията ни това се казва – работим с така наречените депозити. Не в банковия смисъл на думата. Става въпрос за това, което Европа може да сложи на масата като принос, когато най-сетне се стигне до преки разговори. И разбира се, ние се отнасяме критично към палестинската администрация нека да отбележа какъв напредък е постигнат. Министър-председателя Сам Фаят върши отлична работа, не на последно място, по въпроса за сигурността и това се признава от израелската страна. Това на западния бряг. И това, разбира се, има значение за подновяването на стопанската дейност. Израел отмени ограниченията върху движението към и от западния бряг. И, и ние готвим своя влог, така да се каже, по тези въпроси и за бежанците, и за сигурността, и за други. Е, едно нещо трябва да се каже и, и, и то на вниманието на Израел, вероятно. А именно, Европейският съюз го има. Аз не съм сигурен, че е, израелските средства за масово осведомяване представят позицията на правителството. Едва ли медиите следва да го правят, аз не знам и да го правят. Но като четеш израелските вестници, оставаш впечатлението, че според тях Европейския съюз го няма че отношенията им с Европа трябва да бъдат основани на принципа разделя и владей, или обратното по-скоро. А, и това не е нещо ново. Такива мнения са изразявани и, и по-рано, и от други. Но мисля, във вторник ние демонстрирахме това, че съществуваме като Европейски съюз и по отношение на Близкия изток. И с течение на времето, и а, с пълното изпълнение на Лисабонския договор ще става все по-ясно, че Европейският съюз съществува като една ясно очертана, сплотена сила по всички въпроси а, на световната политика. И разбира се, играта на разделя и владей, която се играе от доста години, ще дава все по-малко и по-малко, до нулеви резултати. Що се отнася до Иран, тук е, господин Северин и други е, и засегнаха е, ядрения въпрос. Заседанието е открито, знаете, за широката общественост и вероятно аз не бих могъл да кажа всичко, което бих могъл да кажа Катрин Аштън. Е, е, въпросът е изключително сложен и изключително важен. Тази година, мисля, бяхме свидетели на нещо добро и на нещо лошо. Доброто, разбира се, е новата политика на администрацията на Обама. Ние, европейците, сме се опитвали да ангажираме иранската страна по ядрените и по други въпроси в продължение на години. И фактически това бе подготовка за момента, в който Америка най-сетне ще бъде готова да да поеме своята роля, понеже без нея нищо не би могло да се постигне. Това, разбира се, е нещо добро. Второто, разбира се, и неблагоприятното е, са събитията след президентските избори. Тук не става въпрос за нарушаването на правата на човека. Това, това е ясно. Очевидно обаче става, че много от главните политически субекти в Иран смятат за далеч по-важно да връждуват помежду си, отколкото да се впуснат в конструктивен диалог с останалата част от света. И когато Съединените щати бяха готови да засилят контактите, Иран бе в такава вътрешна е, размирица, че не можа да отговори. Имаше няколко много значителни признака на подобрение, е, макар че Времето тече. Е, не знам до каква степен са познати с подробностите, е, свързани с е, изследователския атомен реактор. В Иран това е въпрос, който следва да бъде уреден. И трябва да ви кажа, че има сили, сериозни в Иран, които са готови да търсят напредък. Но, както казах, аз не, не мога тук да се поставям в ролята на безусловен експерт по всички въпроси за Иран. Но, но, но, но това явно са сред най-важните фактори. Ние сме все така привързани към двоякия подход. Първо ангажимент, установяване на контакти, след това впускане в редица други въпроси. Иран е сериозна страна но ние ще трябва да запазим своето хладнокръвие, аналитичната си дисциплина. Каквото и да вършим, трябва да знаем какво вършим и да сме наясно дали е осъществимо, дали би довело до резултати, дали би допринесло за постигането на политическата цел, която сме си поставили най-вече за ядрената програма на Иран. Това ще бъде въпрос от първостепенно значение през едните месеци. Е, е, множество детайли има в тази връзка, но при едно открито публично заседание не бих могъл да си позволя да ги оповестя. Що се отнася до Западните Балкани? Контактната група за Босна има такава. Е, има един съвет за за създаване, за, за умиротворяване. Знаете, аз този съвет го създадах сам преди 15 години. Там в значителна степен работим съвместно с американците и отново смятам, че това е от съществено значение. Осъществявали сме контакти с Турция, от една страна с Русия, от друга, но при все, при все това, край е, на краищата този формат, тези отношения имат своите граници, своите предели. Босна е суверенна демократична държава. Ние не можем да се месим до безкрай. Знаете, че у нас, в демократичните ни страни, политиците спорят непрекъснато, но в края на краищата успяват да стигнат до някакво съгласие. И това е задължителният компромис, дух на компромис, който трябва да се установи и в Босна. И аз смятам, че ролята на международната общност в Босна трябва да бъде внимателно премерена, понеже ако намесата ни е твърде силна, Културата на компромиса никога няма да се възцари. Е, твърде лесно е, би било, е, предвид присъствието на международната общност, босненските политици да се оправдават с един или друг, да търсят подкрепата на един или друг и никога да не стигнат до уреждане на проблемите, които имат помежду им. Въобще, босняците твърде много време отделят на разговорите с чужденците и не толкова на разговорите помежду си. А в края на краищата бъдещето на Босния ще се определи от способността на различните политически, религиозни и прочие формации да общуват помежду си. И това е категоричното ни послание. Ние можем да ги посъветваме за това, което е необходимо, е, съобразяване с решенията на Европейския съд за правата на човека, гласуване на съответните конституционни изменения, за да може страната да кандидатства за членство в Европейския съюз, да бъдат изпълнени условията за закриване на представителство на върховния представител и така нататък. И през тази година аз неколкократно заявявах загрижеността си пред босненските политически е, лидери за това, че те не обръщат внимание на региона. Харватия, Сърбия, Албания, Черна гора, те няма да бъдат в застой за винаги. И ще, ще ви задминат. А, а какво правите вие? мисля, през април бяхме там с Бернар Кошнер и, и, и други, и ги, и ги предупредихме е, бушняците. Другите не стоят на едно място, вие изоставате и това ще е само във ваш ущърп. И сега аз съм крайно удовлетворен, че на 19 декември визовите ограничения за бивша Югославска република Македония, за Черна гора и Сърбия ще бъдат вдигнати. Е, и, а, а, за, а за Босна това няма да стане и това се дължи най-вече на неспособността на босските политически лидери да схванат за какво става въпрос. Надявам се е, при предстоящите избори те да обръщат по-малко внимание на миналото и повече на бъдещето. Но, както казах, международната общност винаги ще бъде там, за да помага, а и е, парламентите, Европейския парламент. Що знася до бивша Югославска република Македония? Не бих могъл да да кажа повече от онова, което вече казах. качеството ми е на представител на председателството на Съюза аз не мога е, е, да не се съобразявам с известни ограничения. Е, е, тук има един двустранен въпрос и, и той следва да бъде положен в европейския контекст. Аз се надявах разговорите да са напреднали, а те не са. И все пак, Характерът на разговорите вече е нов. И това е положително. Съгласен съм с казаното тук. Е, е, стабилността е крехка, страната от дълго е в чакалнята и наистина заслужава едно положително послание. И ние сме се опитвали да го отправяме, предвид, разбира се, ограниченията, които следват от това, че представляваме 27 държави членки. Източното партньорство. И питате Твърдеше се, че оптимизмът ми е неоснователен или изкуствен. Мисля, че не ме бива на такова притворство. Но е вярно. По-оптимистично настроен съм от вторник насам. Аз бях впечатлен. А това, че имаме шестима външни министри, всичките дойдоха и заявиха не просто обичайните неща, които се казват при такива поводи, а сложиха на масата инициативи за по-нататъчен напредък. И източното партньорство навлиза в нова фаза. Нашите партньори вече гледат на инициативите като на свои. Разбира се, все още е рано. Още една стотинка, един цент не сме изразходвали. А парите ги има от 1 януари. И, и все още сме <clears throat> на началната фаза. По-нататък ще се запитаме, ами ще стигнат ли парите? И много от вас сигурно ще кажа, че парите са малко. И аз не бих възразил. И едно от нещата, е, върху които работим и ще е, предадем на Испанското председателство, е, е да разширим възможностите международните финансови институции е, да е, допринесат за източното партньорство. Не на последно място Европейската инвестиционна банка. Аз искрено се надявам това да стане и естествено при това положение финансовите средства ще пораснат значително. Има няколко сложни въпроса в тази връзка, обаче мисля всички трябва да се постараем тук става въпрос за движението, за визовия режим. Ако има едно нещо, което всички те искат от нас, е да дадем свобода на движение на техните граждани. Визовите препятствия са болезнени. Те са болезнени за всички ни. И следва да бъде разработен един по-непротиворечив подход по, по този въпрос за визовия режим и това трябва да бъде приоритет според мен през идните години. В това отношение, е, разбира се, знаем, че малко по-лесно могат да се решат нещата в съвета по външните работи, отколкото в съвета по правосъдие и вътрешни работи. Европейския парламент и външните министри е, могат и да бъдат на, на горе-долу една и съща позиция, но знаете, други имат думата. Турция – Разбира се, че Турция е в Юго-Источна Европа, той и Кипър е в юго Европа. Аз не смятам нито Кипър, нито Турция за страни от друга част на света. Кипър в Азия ли беше? Ага, значи Кипър е в Европа, а Турция е в Азия. Турция е в Мала Азия, казва е, депутата Клаес. Само 3% от територията на Турция са в Европа. А Кипър, е, казва Карл Билт, е, е в Европа. Така ли? Аз си мисля, че е, Кипър е малко по-на изток е, от Турция. ме трябва да си прегледам географията. Но така или иначе, според мен и Кипър и Турция е, са определени и се разглеждат като европейски страни от Европейската общност, от Съвета на Европа. Още от самото създаване на въпросните международни организации. Така че аз не се затруднявам да се придържам към тази идея. Но питате за външната политика на Турция. Вярно е, днешната външната политика на Турция е далеч по-активна от по-рано. Това е външна политика със свое лице. Както британската или шведската външна политика. И всички ние се влияем от своята история, от своите национални интереси. Един от водещите принципи на турската външна политика е да страни от проблеми със своите съседи. Не бих могъл да възразя. Мисля, че всяка страна е заинтересована от мира по границите си. Понякога съседите ви са много мили хора, друг път не е толкова мили, но във всеки случай интересът е общ от поддържането на едни разумни, прилични отношения, безконфликтни, да се надяваме и като част от тази си политика Турция нормализира отношенията си с Сирия – към това се стремим и ние с споразумението ни с Сирия. Турция по-нататък направи храбра крачка по отношение на Армения. И аз приветствам лидерите и на Турция, и на Армения. Разбира се, документът следва да бъде ратифициран от парламентите на двете страни. И това няма да е лесен процес. Ние се опитваме да, да го подкрепяме. Турция, освен това, е заинтересована от добрите си отношения с Иран. И това има връзка с Ирак. Честно казано, ако Турция и Иран се впуснат в някаква конфронтация относно Северен Ирак, никога не бихме могли да умиротворим Месопотамия. Турция нормализира отношенията си с Иран и особено с областното управление на кюрдите в Арбил. Преди няколко години това бе невъзможно. Вие говорихте за ядрената политика на Иран. Отношенията с Турция имат отношение и към този въпрос. Не случайно е, че външните министри бяха на посещение, на двудневно посещение във Вашингтон в началото на седмицата. На масата са били поставени множество въпроси, но разбира се и за Афганистан. Турция е един все по-важен стратегически партньор за Европейския съюз. По Близкия изток, по, по ядреното досие, по Ирак, по Южен Кавказ и Афганистан. И разбира се, ние се опитваме да съгласуваме външната си политика по отношение на Турция. Немалко контакти бяха осъществени с външния министър на Турция. Какво пропуснах? Афганистан. Косово и Афганистан Косово е сложна работа, понеже независимо Косово не е признато от всички държави членки на Европейския съюз. И все пак постигнахме известен напредък. Поискахме от комисията да е, възприеме структуриран подход към Косово, от което следва, че има вероятност за е, визова либерализация и по отношение на Косово економическото положение, е, правовия ред е, в Косово заслужават внимание. Афганистан помолихте ме за личното ми мнение относно гражданския, цивилния аспект на дейността ни в Афганистан. Ние в момента, докато говорим тук, работим по този въпрос. И не е чак толкова сложно. Имаме вътрешен работен документ по въпроса. Разговаря с Катрин Аштън и с други. Нещо, нещо очевидно. При всичко Европейския съюз се нуждае от една вътрешно издържана е, структура в Афганистан. Трябва да имаме представител на място в Афганистан, по-добре трябва да бъдат координирани обаче и действията на държавите членки по-отделно. Е, един от въпросите, е, по които е, почти си изпуснах нервите по време на председателството, без за така наречената синя книга за Афганистан. Оказа се почти непреодолимо трудно 27 държави членки на един лист хартия да кажат кой какво прави в Афганистан. Аз бях изумен. Няма никаква отчетност. Никой не знае какви ги върши Съюза в Афганистан. Докато, разбира се, накрая не се стигна до синята книга. И а, е, едва благодарение на някои е, не особено любезни думи, които а, е, излязоха от устата ми, се стигна до този резултат. И така, структурите на Европейския съюз трябва да бъдат оптимизирани, да заявят по-категорично ролята си, да контактуват далеч по-ефикасно с останалите заинтересовани страни, разбира се, Съединените щати и координационни механизъм на ООН. И, както казах, не лоша работа се върши, но трябва да се засили по отношение на пред, на диалога с представителите на гражданското общество. Не бих искал всичко да се милитаризира. ISF, НАТО да, да вършат всичко. Разбира се, военното измерение има <coughs> своето значение, има своето ресурсно обезпечаване, но разлика между военното и цивилното има. И ние не би следвало допускаме е, е, цивилното измерение да бъде иззето от военните. Виждал съм го другаде и в край на това не дава резултата, който търсим. А става въпрос за изграждане на държавните структури и установяване на стабилност в Афганистан. Надявам се Европейският парламент също да продължи да проявява жив интерес. Пак по този въпрос във връзка с изборите. Както се заявява в доклада на наблюдателите, значителни недостатъци. И все пак едни от най-добрите избори в региона, независимо от всичко това. Да вземем Таджикистан, Иран и още няколко страни, е, които меко казано е, не свързваме със свободни избори. И все пак, ние ясно заявихме е, на президента Карзай, че той нови избори <coughs> не би могъл да преживее, ако така, така я кара. И ние предложихме помощта си, помощта на Европейския съюз, да огледаме избирателната система, така че тя стане колкото се може по-прилична преди предстоящите до година парламентарни избори. На мен ми се струва, че насрочената дата не може да бъде спазена. Оказва се, че промените са толкова дълбоки, че вероятно изборите ще трябва да бъдат отложени. И, и още нещо. Между другото, този въпрос за насрочването на изборите няма да се решава от президента Карзай, а от парламента на Афганистан. И, и във връзка с, с ролята на парламентите. Президентът в Афганистан има, има правомощия, обаче има го и парламента, и неговите правомощия е, са, са сериозни. И е, изграждането на отношение на диалог с парламентаристите на Афганистан е нещо много важно е, в руслото на усилията ни за стабилизиране на страната и в това отношение, разбира се, усилията на Европейския парламент биха били особено важни. Благодаря. Сега преминаваме към втория и че кажа този път не втори, трети, а последен, втори последен кръг от въпроси. Моля ви, спазвайте времето от минута и половина за всички. Имам един въпрос по отношение на Турция. Бихте ли пояснили дали Европейския съюз отпуска помощ на Турция, за да нормализира отношенията с съседните държави и предвижда ли някаква такава помощ? И а, е, сега, когато вече имаме обща външна политика, дали госпожа Аштън няма да може да а, е, допринесе с нещо? Второ, има ли някаква вече определена дата за оценка на развитието а, е, на Турция по, след, а, по изпълнението на протокола от Анкара? А, имам, не съм съгласен с нещо, което казахте. Вие говорите, че Кипър и Турция принадлежат гео, като, по география на Европа. Да, Кипър е държава членка на Европейския съюз. Европа е едно географско и цивилизационно понятие. Сега ние искаме Турция да се включи в нашата цивилизация, нашата европейска демократична култура. Благодаря, господин Юланд. Госпожа Айл. Господин Билт, мисля, че вие като шведско председателство свършихте отлична работа. Има нещо като конкуренция, ако имаше нещо като конкуренция или а, състезание от сорта като Евровизия, сигурно щяхте да спечелите това състезание за а, председателство. Искам а, да ви поздравя, че приехте по време на вашето председателство и стратегията за Балтийско море. Но въпросът ми се отнася за Куба и за евентуалното а, либерализиране на отношенията между Европейския съюз и тази страна създават смесени чувства, нещо като отношенията между Европейския съюз и Беларус. Какво е мнението ви, господин министр, за развитието на отношенията между Европейския съюз и Куба? Благодаря колегата Аутала. Благодаря, господин председател. Днес е Международния ден за правата на човека и аз искам да поздравя шведското председателство, че акцентира върху този въпрос по време на своята работа. Искам да благодаря от името на Комисията по човешките права и граждански е, свободи за е, постигнатото. Искам да запитам е, за интегрирането на въпроса за човешките права в службата за външна дейност на Европейския съюз, кой ще бъде личен представител по човешките права на върховния представител госпожа Аштън. Въпросът за интеграцията е от ключова важност. Как ще се избегне ситуация, като тези господин Берлускони да посети Беларус, без да обръща внимание на обща позиция на Европейския съюз. Въпрос също за Грузия. Зная, че вие бяхте силно ангажирани с Грузия. Как анализирате ситуацията там към момента? Дейността на Русия в окупираните, така да ги нарека, територии, където Европейския съюз няма достъп. Също и делата, които вървят в Международния съд и, Международ... и Европейския съд по правата на човека. Какъв е вашия анализ? Господин Ангоракис е следващият оратор. Господин Ангоракис, Господин министр, ви говорихте за а, разговорите с Молдова, но вие много добре знаете, че в тази страна политическата ситуация е доста нестабилна и аз мисля, че е по-разумно Европейския съюз да не започва никаква процедура в момента, защото иначе ще звучи като намеса във вътрешните работи. Един втори въпрос – в заключенията за сътрудничество с Латинска Америка се, е, са отбелязани някои аспекти, които господин министъра не спомена. В Колумбия има американско присъствие, което създава проблеми. Искам да коментирате това. Освен това, някои европейски мултинационални предприятия са, са, биват обвинявани за незаконни действия в Латинска Америка. И накрая коментирайте също отношенията на Европейския съюз с Куба. Според мен друг проблем е Турция. В момента мисля, че те се готвят отново да започнат да преследват Кюрската партия. Благодаря господин Ангоракис колегата Мадленер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Билт. Имам няколко въпроси, свързани с изявлението на съвета по Близкия изток. Защо се подчертават само два от петте основни въпроса? Защо не е заявена позицията за бежанците, за въпросите на сигурността? дали подчертаването само на два въпроса и игнорирането на други е а, индиректен начин да се подкрепят а, палестинците. Дали това не насърчава палестинците да не направят нужното от тяхна страна, като очакват действия да се предприемат от Европейския съюз и не трябва ли да се насърчат двете страни да проведат преговори? Защо не се казва нищо за терористичната организация и нейните усилия за блокиране на преговорите и дестабилизиране на ситуацията, имам предвид Камаса? Защо не се а, споменава нищо за нарушенията на човешките права от а, Хамас в ивицата Газа? И следващия ми въпрос. А, защо не се настоява от вашето председателство за налагане на по-строги санкции срещу Иран не бяха ли достатъчни действията на тази е, страна в подкрепа на тероризма и нарушенията на човешките права достатъчни, за да изисква по-силна позиция от Европейския съюз? Благодаря. Следващият оратор за минута и половина. Госпожа Лопес, благодаря. Е, аз също искам да поздравя господин Билт за неговата работа естествено може да се изрази съжаление, че не успява всичките си начинания. Искам обаче да попитам как стоят нещата с споразумението с Либия. Какви, е, какво е, е, съдържа споразумението с тази държава за иммиграцията? Как стоят е, нещата също така с асоциирането или партньорството с Тунис? Благодаря. Аз имам също три въпроса, каза господин Бюткофер. Първо, за Афганистан казате, че Европейския съюз по-добре да говори с един глас, а да не пее хорово. Но аз бих предпочел хора, мастроен хор, полицейски хор. Това много би ми се понравило. мисля, че можем да допринесем много в подготовката на полицейските сили на Афганистан. А не някои само да играят ролята на солисти. И какво правим ние? Не трябва да се изтегнем преди да сме подготвили полицията. Защо не действаме в областта на търговската политика? Канада и Съединените щати намалиха своята търговска политика. Всъщност имаме някаква позиция, но не се вижда стратегията по отношение на Близкия изток. Вие много добре знаете, че Израел оказва съпротива. Те са против нашите предложения и затова искам да разбера каква е нашата стратегия. Господин Шолц, минута и половина. Господин министър. Наистина, вашето председателство се увенча с успех. Приветствам ви за това. А, по, по време на вашето председателство имаше инициатива за подобряване на отношенията с Русия. Имаше преговори, но какво постигнахме? А, Русия все още не е, е член на СТО. Споразумението не беше одобрено и може би трябва да се промени е, естеството на предложенията, които правим на Русия. А, от друга страна, как смятате да предадете Grazie, onorevole Schutz. La parola... Благодаря. Госпожа Бена... Бенарабату. Искам да ви поздравя за вашата работа, господин Билт. На последния съвет беше обсъден израело-палестинския конфликт и бе потвърдена необходимостта да се подпише споразумение е, и за създаване на палестинска държава със столица Източен Иерусалим, което е много важно за палестинците. Но искам да подчертая, че тази седмица 8 депутати от Европейския парламент в е, Палестина на, е, посетиха и на тях ни беше разрешено да влезат в е, ивицата Газа, като това се случи точно няколко часа след заявлението на съвета в полза на създаването на независима палестинска държава. Тази забрана, която демонстрира липса на политическа откритост, ще навреди на отношенията между Европейския парламент и Палестинската автономна власт. Защо ние се е, е, използваме двойни стандарти, грижим се с сигурността само на израелците или само на палестинците. Ние като европейци трябва да имаме една балансирана позиция спрямо всичките ни партньори, без да използваме двоен аршин. Само въпроса. Как? Извинете, но много просрочихте. Трябва да спазвате времето. Моля ви, не ме карайте тук да, да, да влизам в ролята си на председател, но наистина трябва да се спазва. А, по въпроса за Близкия и, и, и изток и столицата, Иерусалим беше предпоставен поред след редица преговори Що се отнася до организирането на външната служба и дипломатическото тяло на Европейския съюз, в парламента ние сме длъжни да упражняваме демократичен контрол върху хората, които са назначени в тази служба и изпълнението на политическите насоки. комисията, юри е, комисията, бюджета се произнасят по назначените хора, а нашата комисия ще наблюдава политиката по отношение на важните политически държави. Благодаря. Ще тръгна от последния въпрос. Господин председател, ние разговаряхме няколко пъти с Катрин Аштен за това как да се процедира. Тя е напълно неясно с необходимостта за продължаване на диалога с Европейския парламент по службата за външни дейности но тя е този, който трябва да реши и се надявам, че вие ще получавате а, информация от нея. Аз зная, че тя отделя огромно внимание на този важен въпрос за диалог с Европейския парламент по редица въпроси. Би било погрешно аз да навлизам в подробности по въпроса, защото това е в нейните правомощия. Искам да кажа нещо, което е важно за мен. Лисабонския договор вече е в сила. До 31 декември аз ще бъда много строг по прилагането на този договор. Никакви половинчати мерки, никакви компромиси, никакви шикалкавения. Има доста а, проблеми, които не са очертани достатъчно ясно и се водят дебати. Това, което се случва днес и утре, например, понякога се, а, имам чувство, че на мен се гледа като ръководител на синдикална организация, а това не е моята роля. При предишните договори държавните и правителствени глави и външните министри участваха в заседанията на Европейския съвет. Сега Лисабонския договор отнема на министрите на външните работи да участват в тези срещи. Държавните и правителствени глави могат да предпочитат друг министър да ги придружава. Аз не считам, че това не е добре, но не всички външни министри са на същото мнение. И това е промяна. За мен това е много съществена промяна, защото повечето от въпросите, които се разглеждат в Европейския съвет, са вътрешни работи на Европейския съюз и отношенията между моята страна и страните от Европейския съюз не се разглеждат като въпроси на външните отношения между моята страна и Европейския съюз. Тоест това е разширяване на сферата на Европейския съюз във вътрешните ни работи. Външните отношения на Съюза са с страни извън Съюза. Държавните и правителствени глави понякога ще включват и външните министри, когато се разглеждат в Европейския съвет външни въпроси, но понякога могат да бъдат министрите на околната среда или други министри, в зависимост от основните теми, които ще се разглеждат. Това са някои от сътресенията, които се усещат вече при влизането в сила на Лисабонския договор. Относно засилената роля на Европейския парламент в редица области, също искам да подчертая, че това е важен въпрос. Сега нека да премина към Латинска Америка. Някой спомена за Бразилия. Ние работихме много по въпросите на Хондурас, проведохме в този контекст срещи с доста от страните от Ланинска Америка, а с Куба също проведохме среща на тройката. Мисля, че линията на Европейския съюз е ясна. Ние искаме да се ангажираме с Куба, искаме да имаме диалог с тази страна но също толкова важно е да се знае, че въпросите за човешките права са част от тези а, разговори. Не могат да се водят никакви разговори без а, да се отчитат а, човешките права. И това не беше съвсем ясно при да се проведе тази среща. Сега вече има яснота. Преди имаше известни нюанси между страните относно до каква степен да се настоява за човешките права в диалога с Куба, както и с други страни. Например, в двустранните отношения с Белорус, която също беше спомената, където за някои въпросите на човешките права не са чак толкова важни. Също се отнася и за Колумбия, която също беше спомената. За Молдова. Да, има несигурност там, това е нова демокрация, тя е много крехка и това трябва да се разбира, но съществуват нови възможности за сътрудничество с Европейския съюз и ние имаме роля да им помогнем да подобрят стабилността си. Ако не го направим, страната ще бъде много по-слабо стабилна, отколкото е сега. Дали са честни и свободни изборите, това не е въпрос, който аз мога да, да оценя. Демокрацията понякога е доста сложна. За Грузия, за върховния представител за човешки права, нямам никаква представа. Това също е въпрос, който предстои да се реши. Всички въпроси, свързани с външната служба, предстоят да се разгледат и това е в правомощията на а, госпожа Аштън и не трябва да изпреварваме нейните решения. За Грузия казах, че ние изпитваме загриженост. Проведохме среща на тройката в Южен Кавказ. Преразгледахме мисията за мониторинг на Европейския съюз там. Имаме диалог с Руската федерация и там бяхме пределно ясни за териториалната цялост на Грузия. Когато се срещнах с министър Лавров на 27 ми в Нью Йорк, аз казах, че той не бива да забравя колко твърд беше Европейския съюз относно териториалната цялост на страните от Южен Кавказ. Не, че им няма проблеми там, например, такива свързани с нарушение на човешките права или правата на мълцинствата. Това са проблеми, които трябва да се решат, като се зачита обаче териториалната цялост на страните. И това е важно а, за този регион, а, както от северната, така и от южната част на, на Кавказ. Там има съществени проблеми и а, на юг и на север, но всичко това трябва да се решава а, при а, зачитане на териториалната цялост. А, когато бях в Москва, в а, друго качество, тази идея за Южна Осетия а, като независима държава, ми се стори, че се разглежда все повече като несериозен въпрос. Нещо като шега. Териториалната цялост е съществен въпрос и това изисква изцяло от оттегляне на руските сили от тези е, е, територии. Всъщност те не само, че не изтеглиха войските си, а засилиха присъствието си в Южна Осетия и Абхазия. Ние водим е, добър диалог с Русия по предотвратяването на инциденти, които можеха да ескалират, ако не бяха взети мерки. И трябва да подчертаем този факт, въпреки неразбирателството, че диалога върви добре с Русия. Не очаквам незабавно решение на тези проблеми. Трябва да се концентрираме върху управлението на този проблем за в бъдеще, за да се примени към разрешаване на конфликта. Това се отнася и за диалога с представителите на Грузия. Радвам се, че беше спомената Балтийската стратегия. Това не е външно политически въпрос, но това е нещо, което ще остане като свършено от шведското председателство. По Латинска Америка ще се проведе в Мадрид през пролетта среща на върха между Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибския басейн. Знаете, че много стратегически диалог беше воден в източно в, с източните партньори Латинска Америка, Бразилия и други. Латинска Америка ще присъства силно през следващите 6 месеца и аз приветствам този факт. За Кипър, не, всъщност първо за Русия, съвсем накратко. Имахме много добра среща с Русия в Стокхолм. Няма никакво съмнение в това. Дали обаче се стигна до конкретни резултати? Ние водим преговори за ново споразумение, но а, знаете, че има проблем с СТО. Има насърчаващи послания от а, президента Медведев относно членството на Русия в СТО, но трябва да отбележа, че когато министър-председателя Путин преди две седмици се изказа по телевизията, той каза нещо по-различно. Докато за Медведев членството на Русия в СТО е въз... това е възможно да стане, за Путин това ще стане евентуално в по-далечна перспектива. Ние ще приветстваме присъединяването на Русия в СТО максимално скоро, както и за задълбочаване на диалога по енергийната харта. Има и други проблеми, свързани с модернизирането на Русия, върховенството на закона. Проведохме добри преговори с президента Медведев и по тези въпроси. Той е ангажиран, но важен е въпросът за прилагането. Насърчаването на диалога се надявам да, достиг, да доведе до добри резултати. За Либия трябва да призная, че не съм запознат с всички проблеми. Доколкото знам, на 17 декември предстои следващата ни среща. Въпросите на миграцията ще бъдат включени в дневния ред. Зная, че това Казват ми, че това ще бъдат а, сложни преговори и това не ме изненадва. Не ме питайте друго, защото не мога повече да ви кажа нищо. Не знам нищо повече по този въпрос. По-нататък за Афганистан и обучението на полицейските сили. Да, съгласен съм, че действително засилихме присъствието си. Аз изпратих писма, говорих с отделни министри и сега полицейските ни сили там са доста повече, отколкото бяха, но не сме достигнали бройката, която сме си поставили за цел. И се надявам, че Катрин Аштън ще бъде също толкова строга с външните министри, за да постигнем успех. Ние трябва да изпълним ангажимента, който сме поели в това отношение там. Санкциите спрямо Иран. Мисля, че отговорих на този въпрос, че действително не сме постигнали всичко. Ние провеждаме интензивен диалог с нашите американски партньори. Допълнителни преговори предстоят по този и други въпроси. През сенуарската сесия на съвета ще бъдат набелязани нови мерки, но вече беше свършена значителна работа. Разбира се, очертаваме и проблемите, които предстоят за решаване. Имам проблеми с политиката на санкции в различни области. Ние трябва да бъдем внимателни при прилагането, защото така можем понякога да си самонавредим. Трябва да не допуснем да се случи подобно нещо. Трябва за това да сме наясно какво точно искаме да постигнем, да бъдем целенасочени и ефикасни, иначе нещата опират само до риторика и без конкретни резултати. И това трябва да бъде избегнато на всяка цена. Политиката спрямо Иран трябва да бъде прилагана при изключително предпазливост с много разум и с много информация. За Близкия изток отново. Да, има доста въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Въпросите за беженците, за границите, за сигурността. Както казах, ние работим много в тази посока, но остава да се направят повече относно така наречените е, депозити. Няма да е разумно да навлизам в повече подробности, както и по въпросите на сигурността, където са ангажирани и американците. Ние работим по всички тези въпроси и ще продължим и в бъдеще. Въпроса за границите, за селищата са фундаментални въпроси. Ако искаме да се постигне споразумение за границите на базата на 67 година, включително Иерусалим, тогава много неща ще бъдат решени и другото ще последва естествено. Затова ние искахме да се заявим позицията именно по тези въпроси. Сега, къде е политиката, къде е стратегията? Това е добър въпрос. Честно казано, Европейския съюз присъства и мисля, че ние сме много по-настъпателни във външната си политика сега, отколкото преди. Но ние се, трябва да подобрим не само изготвянето на стратегии, но и, и конкретните действия. И а, мисля, че Лисабонския договор ще помогне в това отношение. Необходимо е да се дефинират параметрите, някои от приносите, които ние можем да дадем, да насърчим провеждането на преки преговори. Ние работим много тясно с американците. Сигурно има хора в Американския конгрес, които не са съгласни. Да, сигурно е така, защото това е спозерен въпрос. Не бих казал, че и тук вие сте единодушни по всички аспекти на политиката по отношение на Близкия изток. Но трябва да имаме ясна политическа линия, стратегия, преки преговори, дефиниране на параметрите от страна на Европейския съюз, насърчаване на подновяването на преговорите и допринасене за изграждането на Палестина подкрепа за министър-председателя Фаят. На следващо място, началото на преговорите. Мисля, че ролята тук, честно казано, най-вече сигурно ще бъде на, на САЩ, но ние работим съвсем тясно с американците. Все още обаче не сме стигнали до, до целта. Преговорите все още не са подновени. Декларацията на съвета беше обаче важен принос. Е, Ерусалим е ключов въпрос и винаги е бил труден въпрос – емоциите на трите как се... well произлезли от Аврам Вери. Необходимо е да се прояви специално внимание, защото тук емоциите са много силни сред мюсулмани, християни, юдеи и затова трябва, трябва да е град за всички, ако има две държави, както се надяваме да има, източен а, Ерусалим трябва да бъде тяхна столица. Разбира се, със съгласието на всички участващи в преговорите. Благодаря ви, господин министър. Това беше една много полезна, много интересна среща. Бяха зададени много въпроси, някои от тях щекотливи, но вие умело се справихте с тях. Някои колеги, вероятно, са удовлетворени, други все още имат въпроси, но политиката, е, външната политика винаги тече, винаги се изменя. И е, надявам се да имаме и следващи поводи. Вие, разбира се, продължавате мандата си до края на месеца. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни. След минути в същата зала ще се проведе друго заседание на подкомисията по сигурност и отбрана, а нашата комисия ще заседава отново на 17 декември в Страсбург в 9 часа сутринта по въпроса за наградата Сахаров. Благодаря ви.